Pan przewodniczący! Hello. Председателят. Добро утро, колеги. Откривам заседанието. Първата точка от дневния ред е доклад на господин Салвадор Гареда Поледо за нова многогодишна финансова рамка за конкурентоспособна, устойчива и приобщаваща Европа. Най-напред давам думата на докладчика. Господин Гарига Поледо. Имате думата. Благодаря ви много, господин председателю господин комисар Лавандовски, уважаеми колеги, ние имаме